че днес сред нас имаме представител на кнесата, именно е, господин Цачи Ханекди, председател на Комисията по външни работи и отбрана. Мисля, че този разговор идва съвсем на време. Хубаво е, защото и тази сутрин имахме разговор с иранския външен министр. Трябва да се погрижим за това е, развитието в Близкия изток да вземе една положителна посока. Важни са нещата, които стават там и за Израел, и за целия свят. <clears throat> Бяхме в, на де, делегация на посещение в Египет. Знаем, че нещата, които се случват там, са много важни. Освен това, имаме чувството, че решението от две държави трябва да продължи да се обсъжда, но шансовете на това решение не са много високи. Надежността от страна на Израел трябва да се възстанови и трябва да се започнат мирните разговори. Това е нещо, което е изключително важно за стабилността на региона. Днес говорихме с министъра на Иран на външните работи. Споразумението е, за атомния въпрос според нас е много важно, защото атомното развитие на Иран за момента е преустановено, което е напредък, но също така говорихме критично за ролята на Иран в войната, която се води в, близкия, в Средния изток, в от страна на Саудитска Арабия. Говорихме и за човешките права в Иран. Така че виждате, че ние се опитваме да осветим всички проблеми в тяхната обективност. Радвам се, че този разговор можа да поеме цялата критика. Говорихме Е, говорихме по различни теми. Е, тези теми са важни и за разговора с Израел. Израел всъщност е единствената демокрация в региона. И това е факт. Не познавам в региона друга демокрация, така че въпреки критиката, която може да имаме към Израел, имаме една принципна симпатия към една сигурна държава, каквато е Израел. Господин Ханек, имате думата. Благодаря, господин председател. Вие сте отдавнащен приятел на Израел. Приятелите ни критикуват, представят своето мнение по много директен и добронамерен начин. Ценим това. Ценим и поканата да се явим пред този много важен форум, който е уникална възможност за диалог, за разгръщане на въпросите, които имат значение за света и за Израел. И разбира се, да се повдигнат въпроси, които смятате, че има нужда от нашия отговор. Ние сме делегация от четирима, двама от е, управляваща коалиция, двама от е, опозицията, е, госпожата от Лейба от партията на труда. Тя е партиен отговорник на опозицията. Не виждате е, къмшика, с е, който тя ръководи е, своята група, но тя има такъв. Господин Яков Пери, в продължение на дълги години той е бил министър на науката и технологиите и сега е депутат. Е, член на нашата комисия, доктор Майкъл е, Орин, е, посланник на Израел в Съединените щати, автор на множество книги, много важен член на нашата комисия, част от коалицията. Всички ние тук Смятаме, че сме в семейството, в европейското семейство. Ние сме част от европейските ценности, стремежите, надежди на Европа и не само на идеологическо ниво. Всички ние имаме родители и баби дядовци, които са дошли от е, Европа, от Украина, от Полша. Моят собствен баща е бил роден в Полша. И всички израелци биха искали да засилват е, взаимоотношенията с Европа. Сигурно знаете какво е селфи. Е, селфи се отнася и до района, в е, който живее Израел, е, Сирия, Ливан. Това са страните, които ни заобикалят, страни с които понякога сме в конфликт, понякога има мир. Съвсем сега ще направя един кратък преглед на ситуацията. Сирия. Знаете, хаос, трагедии. В момента няма особена надежда. Както и да е, необходимо е да се намери край на кръвопролитието там. Ние в Израел се опитваме да помогнем за неутрализиране на хаоса, като приемаме хиляди ранени сирийци в полеви болници на границата с Сирия. Всеки ден израелски лекари, и сестри се борят за живота им и ние даваме своята, макар и малка част за някакъв, за някакво спокойствие, но всичко това е капка в едно море на кръвопролитие и страдание. Египет. Египет е режим, който след дълги години напрежение е, е, с Израел, разбра, че най-големият им проблем не е Египет, а радикалният тероризъм на, ислямск, на ислямска държава, която завзе част от Синай. И там се полагат огромни усилия за спиране на дейността на тази организация, която е насочена и към Израел. Ние се опитваме да помогнем в максимална степен всички сили, които се борят с, срещу Ислямска държава в Синай. Е, към момента е, това не е война, чието край виждаме на египтяните ще им бъде трудно. Освен това, Ливан, Хизбола, знаем какви са проблемите, които предизвиква Хизбола. През последното десетилетие имахме конфликт с Хизбола, предимно защото те се борят за запазване на режима на Асад. Не знаем кога ще приключи войната в Сирия и кога ще започне ново ескалиране на напрежението между е, Израел и шиитите в Ливан. Е, изстреляни са множество, стотици ракети срещу Израел. Не знам какво ще стане в бъдеще. Основният е, проблем е, който вълнува всички вас и съм убеден, че много от въпросите е, ще бъдат свързани с него, е конфликтът, който имаме с е, палестинците. В е, момента Палестина, за съжаление, е разделена между две виждания. Едното е ислямския джихад преди ислямския джихад в Газа. Ние напуснахме Газа, надявайки се, че това ще доведе до ново бъдеще. През 2006 година ние се отеглихме от Газа, прехвърлихме Газа на палестинската власт с надеждата, че това ще покаже нашето разбиране, че подобна мярка за изграждане на доверие – ще спомогне за засилване на доверието между хората. За съжаление, малко след отеглянето ни от газа, след като е, разрушихме 17 селища, 17 израелски селища, е, Хамас е, пое контрол с сила започна да убива хора от палестинската власт, хвърляше хора от 17 етаж, други стреляше в коленете. От тогава насам е имало три кръга насилие. Газа се превърна в спътник на екран, разполагат с модерни е, ракети, оръжия, тунели. Е, за съжаление, не виждаме край на тяхната власт върху газа. Това отслабва прагматичната част в палестинския лагер. И това е Абумас. Те са изцяло против насилието и тероризма и ние вярваме на думите, че трябва да се адаптира ситуацията към решението една две държави. От април 2014 година след Абомазан напусна преговорите. Той няма желание да се върне преговорите. Има е, застой, но застоят никога не е статичен. Нещата се влушават, е, като целта е да се е, предизвикват страдания всеки ден. Има нападки срещу цивилни граждани и това няма да доведе до положителен край. Иран е Последния въпрос. Чухте днес господин Зарив. Там се спомена се легитимността на израелския проект. Това не се различава от това, което беше казал Ахмадинеджад. Когато той беше на власт, проведе е, семинар в е, Техеран на тема Светът без сионисткия проект. Днес, е, може би, съм разбрала погрешно, пак се говори за ционисткия проект. Разбира се, по малко по-куртуазен начин, с малко повече усмивка. Не знаем какво ще се случи в бъдеще с Иран. Не е тайна, че бяхме притеснени от начина по който приключиха преговорите. Това е в историята, разбира се, но, нещата няма, но това няма да изчезнат от нашата история, вашата, световната история. Въпросът е какво ще се случи с Иран, какво ще се случи 10 години след споразумението. Ще се върне ли Иран? Е, в руслото на производството на ядрени материали. Много се радвам, че съм тук, господин е, председател, и, е, с, и съм готов да отговоря на вашите въпроси. Благодаря. Господин Преда. Благодаря, господин председател. Господин председател на Комисията по външни работи и отбрана на Кнесета. Мисля, че хубава е идеята за разговор с колегите от Кнесета. Както беше казано, вашата страна е важен партньор на Европейския съюз. Вашата страна преминава през сериозни изпитания. Вие сте единствената демократична страна в региона и много често е, несправедливо засилваме критиките срещу вас. При всички случаи неадекватно е решението за етикетиране на стоките е, израелско производство. Това само хвърля масло в огъня. Сега, няколко въпрос са взаимоотношенията, възстановяване на отношенията с Турция. Всеки път, когато се видя с турския посланник, задавам този въпрос, кога ще се възстановят отношенията с, с Турция. Бихте ли казали нещо? Второ, е, след, е, пос, след последните развития в областта на ядрените изследвания на Иран, вашите имате съмнения относно споразумението от миналата година, проверката направена от МААЕ ви създава у вас повече доверие в това споразумение или пък си оставате все така скептични по отношение на споразумението? Благодаря. Давам думата на колегата Кан. Много ви моля да спазвате регламента от е, годин... минута и половина-две. Е, защото след това имаме среща с председателя на Общото събрание на ООН. Благодаря. <clears throat> Ето тук седя. Искам да говоря за Палестина. Ние разбираме е, всички трудни, трудности, през които минава Близкият изток и палестинският въпрос не е решен. Аз съм част от делегацията от GCC и говорих с много хора. Въпросът за тероризма е най-важният въпрос, с който се сблъскваме. Едно нещо, с което винаги, пред което винаги се изправяме, е, че най-големите дивиденти, които може да имаме, е да решим въпроса с Палестина, защото това ще е само в ущърп на екстремистите най-големият печелив би бил Израел. А, и всички останали заинтересовани страни. И така, какво може да направим? Така че да получим тази резолюция. В е, Британия, например, от много време се говори за добри отношения между, между е, мюсюлмани и евреи. От това всички печелят. И на следващо място, ситуацията в Сирия непрекъснато се влушава. Знаем какви са интересите на, на иранците. Какво смятате за тях? И, интересите на иранците, как ги виждате? Uh, uh, uh, Благодаря, господин председател. Е, добре дошли сред нас, господин господин Ханеби. Е, ние сме големи приятели на Израел. Днес говорихме с външния министр на Иран Зариф. Аз му зададох няколко въпроса и го попитах най-вече за резолюцията на ООН 1999 и балистичните ракети, които са свързани с забраната на съвета за сигурност е, Иран да притежава атомни оръжия. Е, той не отговори на моя въпрос, така че не може да знаем какви са всъщност е, желанията на Иран за в бъдеще, защо изобщо Иран има нужда от такива ракети, ракети, които могат да поразяват цели за далечно разстояние. И на следващо място, нещо за Сирия. Е, Путин бомбардира граждани, граждан, райони, е, които не са непременно региони, където се помещават, е, където, където всъщност има бунтовници. Това, което се случва всъщност е нестабилност, нестабилност и в Европейския съюз. Ето, например, ние много се опасяваме в Британия и това е повод за, един от поводите за референдум в, на Брит... на... за референдума в Британия да напусне Европейския съюз, а именно все по-голямата бежанска война, вълна от Близкия изток. И така Путин се опитва да бомбардира а, идил, но всъщност трябва ние всички да се съберем и да обединим усилията си, за да намерим избор, за да вземем правилното решение и правилния избор за едно общо решение. Господин Остревич Чил, благодаря. Искам да направя няколко коментара за изказването, че Израел е демокрация, функционираща демокрация и фактор на стабилност в региона. Много се надяваме вашият пример да бъде последван от вашите съседи. Бих... Не зная каква, какъв е интереса на Русия в Сирия. Не виждам край в, на този ангажимент. <clears throat> да се е, разруши опозицията и да се, или да се създаде нещо в региона, не се знае каква е целта. Искам да ви попитам за вашето гледаще. В какъв смисъл, по какъв начин виждате остатъчния интерес на някои сили? Ето, например, Русия. Каква е ролята на Русия в мирния процес в Сирия? За две седмици те проведоха повече от 600 полета. Те бомбардират е, училища и болници и създават все по-голям хаос и ужаси. И на следващо място, е, държавите от залива и тяхното участие, как го виждате те? Участието в войната в Сирия. Аз имам предвид изпращането на изпращането на самолети от страна на Турция. Госпожа Сакурава. Κύριε Χάνεκμπι, το κράτος του Ισραήλ Държавата Израела беше създадена след Втората световна война и е, беше е, призната е, от е, ОНЕ след това в определени граници с определена резолюция и Европейският съюз участва в мирния процес на две държави, които трябваше да бъдат създадени в границите от 76-та година. Бяха обаче разширени териториите на селищата и има много отрицателни оценки в тази връзка на много международни организации, които бяха игнорирани. Европейският съюз финансира част от тези неща. Миналата седмица израелските власти отново без основание забраниха влизане на европейска делегация, делегация на парламента в ивицата Газа. Това беше наблюдавано и преди. Също така не беше допусната Amnesty International, представители от журналистическите среди на ООН и така нататък. Питам ви съвсем директно, кои са границите на държавата, които вие защитавате днес? И второ, признавате ли, че Европейския съюз по ваше виждане е, финансира незаконни хуманитарни организации? И изобщо как ще обясните тази забрана за влизане на територията на ивицата газа. И един личен въпрос. Аз съм гражданка на Палестина, имам палестински паспорт, мога ли да влизам в Израел с него? Искам да ви кажа, че ще трябва да прекъсвам колегите, за да може да имаме възможност за отговор господин Кава. Благодаря, господин председател. Аз всъщност съм съгласен с ВАВ. Е, Израел е наистина единствената демокрация в региона. За това би трябвало да не изпадаме в нашата е, обикновена риторика. Аз съм приятел на Израел и смятам, че трябва да осветлим някои от противоречията, е, които проистичат от Европейския съюз. Например, финансирането към Израел от Европейския е, съюз. Например, финансирането за някои неправителствени организации. Мога ли да ви помоля за вашето становище за забраната на износ на израелски стоки, и израелска продукция. Освен това, как Израел може да подкрепи палестинската кауза? Вие говорихте за Хамас. Може да има траен мир, ако се вземе преди и факторът е, Хамас. Истината е, че ако е, оръжията замълчат, няма да има войни, но ако израелците се оттеглят от оръжията си, няма да има Израел. Благодаря, господин председател. Е, добре дошли в Европейския парламент. Ще бъда кратък. Както знаете, има общи интереси. Имаме общи интереси с Израел. Е, един от най-важните, най-явните е борбата срещу тероризма. Израел е заобиколен от терористични организации Хамас, Хезбола, Ислямската държава, Ал-Кайда. Моят въпрос е, как може да увеличим сътрудничеството си в борбата срещу тероризма. Какво може да научим от вашия опит в тази така важна област? Monsieur le Président, euh, d'abord merci. Господин Пърня, благодаря господин председател за това, че сте тук. След обед имам три съвсем кратки въпроса. Първо ние, групата на социалистите и демократите, е, приехме господин Филип Бам, ваш колега, който имаше много интересни колеги, много интересни предложения по отношение на мира е, Израел-Палестина да бъдат е, осигурени необходимите средства, за да бъде е, укрепена Палестина като партньор. Второ, Франция пое инициатива, която е, има за цел е, да бъде създаден един квартет към ООН, разширен, е, включващ арабски страни. Какво мислите за френската инициатива? И трето, мароканския крал Муамед Сис е, съгласно моя информация, организира среща между Махмут Абас и Бенямин Натаняхо, за да е, започне отново е, мирния процес. Шамбен Шитри, председателя на Марокканската федерация на съдиите. Какво мислите и по този въпрос също? Господин Матушело, който е ръководител на делегацията. Благодаря, господин председател. Благодаря на парламентаристите от Кнесета, които дойдоха тук за разговор с нас. В всеки ден в Европа има актове на антисемитизъм като и това е при пълно безразличие. Гла... Вестник Гуардиан Вестник Гардиан публикува призив, призив за бойкот на израелските университети. Шведското правителство финансира една книга, наречена Ционизма и апартейда. Всеки ден в Европа се извършват антисемитистски актове при пълно безразличие, без да се разбере, че антисемитизма е майка на всяка форма на тероризъм. Искам да попитам как се променя представата за Европа в Израел – всеки път, когато се прочете съобщение за бойкот или за а, актове срещу а, Израел. Чудесен е тази възможност за размяна на мнения с вас. Приветствам ви и за встъпителните думи. Мисля, че е, срещите между нас са твърде редки. Говоря и за среща между Кнесет и Европейския парламент. Това води до много недоразумения относно нашите намерения, от, особено когато сме настроено критично към, по някои въпроси. Надявам се, че разбирате, че повечето от нас са приятели на вашата страна и се притесняват за сигурността на страната ви това е и причината, поради която повдигаме въпроси, които не ви харесват. Разбирам, че вие сте бил министър на правосъдието във вашата страна. Израел е страна, в която има 666 затворници в различно качество. След тях деца. 580 административно задържани лица. Когато разговаряме с хора от по-малко демократични страни, ние повдигаме въпроса дали има трима, петима, десетина затворници. При вас те са 6000. Какво ще предприемете? за тях. Какво очаквате от тези 700 деца, които в момента са в затвор? Как могат те да се да бъдат възпитани, да бъдат приятели на вашата страна и да бъдат приятели на вашите деца? Благодаря, господин председател. Благодаря и на вас, господин Ханекби. Аз съм от групата на зелените, които сме приятели на мира. Сега, въпрос за Сирия. През декември разбрахме за среща между Нетаняхо и Путин. Има ли, води ли се дискусия на по-низко ниво с Русия и е, Сирия и по какви теми се разговаря, ако можете да споделите. Благодаря. Е, съвпадение, че се срещаме, защото току-що се върнах е, като член на делегацията за Палестина от окупираните територии Посетих ги миналата седмица. Там не разговаряхме с израелци, освен с НПО-та. Има обаче няколко въпроса, които искам да задам. Ще, ще дам само два поради липса на време. Политическите лидери ни казаха, че сега има възможност Хамас и Фатах, които разговарят в Доха, да намерят общ език и да постигнат съгласие и да създадат правителство на единството. Каква е позицията на парламента на Израел към правителство на единството? Второ, 600-те хиляди заселници на западния бряг или окупираните територии, като че ли завземат все повече земя от палестинците, което в крайна сметка ще доведе до там, че палестинските територии ще бъдат разделени от ивици израелски селища – има ли преднамерена политика от страна на Израел да не се допусне жизнеспособна палестинска територия? Благодаря, господин председател. Искам да задам един въпрос във връзка с мирния процес и Палестина. Вие малко в черно-бял контраст представихте картината, прехвърлихте вината на другите. Ние трябва да сме тези, които извършват лоши действия, обаче незаконното разширение е по ваша вина. О, не, Европейския съюз и големи брат САЩ осъдиха всичко това. Вие обаче изобщо не взехте предвид тези оценки и след това а, администрати... задържането, полицейското задържане, е, това означава, че е, се на... задържат хора срещу тяхната воля и много често е, има задържане на деца, повече от 100 деца. След това журналистът от Вашингтон Пост беше обект на голямо насилие. Една така наречена защитна ивица, там дори са извършвани бомбардировки на хора. Също така изключително много голямо насилие се прилага с смъртен изход. След това имате и система на апартейт за ивицата Газа. На посуша, вода и въздух имате контрол. Не допускате парламентарни делегации. Добре. Както искате обаче, какво искате да направите, за да се тласне напред мирния процес? Thank you all very much. Благодаря. Не ни пречат критичните въпроси, му обратното смятаме, че това е най-добрият начин вие да ни разберете, ние да ви разберем и всички да разберат нещо повече за реалността. Това е нормално между приятели, но дори тези, които не се считат за приятели, те имат право да ни задават трудни въпроси. Бяха зададени 13 въпроса. Няма да отговарям на всеки един от тях по-отделно. Ще, тъй като няма време, ще, отгов... ще обобщя въпросите в е, три. Ще започна с най-емоционалния Палестина. Всички ние тук сме се борили за Израел на бойното поле. Ние имаме синове, които са се били във войната. Моя син е, се бил там. Няма нито един е, разумен е, израелец, който да не даде всичко възможно, който не би дал всичко, за да се постигне мир с Палестина. Ливан, десетки хиляди израелци загинаха, йорданци, египтяни загинаха за, за първи път, когато се появи арабски лидер, който може да изгради мир с нас. Ние, ние бяхме прагматични, бяхме готови да дадем целия Синай на Египет – в Йордания не беше въпрос за територия, беше въпрос за това да приеме много от техните искания. Ние с Йордания и Египет живеем в мир. 40 години с Египет, повече от 20 години с Йордания. Ние, най, ние искаме най-много да е, дойдем след 20 години и да ви кажем, живеем в мир с Палестина. Не само палестинците плащат трагична цена за този конфликт. Такава цена плащаме и ние. Всеки един от нас я плаща. Това не само е, и това е цена като страх е, липса на чувство за сигурност. Всеки ден избухва самоубийствена бомба. Всеки ден някой бива прободен с нож. Израелците живеят с чувство, че утре може лично те да пострадат. Единственият начин да постигнем мир е начинът по който го постигнахме с президента Асад от Египет и крал Хюсин да седнем заедно и да изложим всяка надежда, всяко объркване, всеки спор, да ги сложим на масата и да намерим общ език и да намерим компромис. Ние искаме това от палестинци. Никой палестински ръководител не приема, че палестинските беженци няма да се върнат в Стари Израел. Може би те се притесняват. Израел... Равин и Садат загинаха за това, че искаха мир. Те не искат да се откажат от мечтата за правото на връщане. Връщане към Хайфа и Телавив, в момента, в който призная, че тази мечта е неосъществима и моите приятели от левицата никога не биха подкрепили договор, при който стотици хиляди палестинци ще се върнат в старите места. Те разбират, че проблема с беженците ще се реши в палестинската държава. Ако това се случи, това е 99,9% от мирното от мирното споразумение. Всички останали въпроси са технически. В това число идеята за Иерусалим, част от Ерусалим може да е в Палестина, другия, другата в Израел, без да се разделя свещения град. Всичките тези въпроси могат да се решат. Основният въпрос е има нещо, което няма да допуснем палестинците да се върнат в границите от преди 67 година. Това няма да стане. Никой израелец няма да го приеме. И ако Европейския парламент, Европейския съюз, ако светът ни позволят да убедим палестинците, че трябва да приемат тази промяна, аз израснах в дом с двама борци, които се бориха срещу британците. И двамата бяха в затвор, избягаха, бориха се срещу Великобритания и се отказаха от идеята, с която са били израснали Израел. Е не само малък Израел, Те се отказаха от мечтата си, защото не можем да се. Не можем да окажем натиск върху милиони палестинци. Границата ще бъде определена в съответствие с принципите на сигурност. Основният процес е да имат желание да живеят с нас в мир. Когато стана, то, стане това, ние ще можем да им помогнем, вместо да им казваме, че като подкрепят ислямска държава, като етикетират стоките, ще им помогнете да постигнат палестинската държава, вместо постигнат компромис с е, израелската държава. Това е непродуктивно. Това е допълнителен е, е, мотив е, да спорят е, с нас. Не разбирам защо вашите лидери не разбират това. Не само не се помага на мирния процес, само се намалява нашата мотивация за стремеж към мир. Има един лидер, абомазен, който разбира това, може би не е толкова силен, колкото трябва, но и нашите лидери не са толкова е, силни, те трябва да седнат и да вземат решение. И тогава вие ще може да използвате паспорта си и да посетите е, всяко място в Израел. И ще няма да хвърляме деца в затвора. Това не са просто деца. Те убиват израелски граждани. Няма значение дали са деца или не. Важното е, че убиват е, израел... израелци. Не можем да, се... не можем да приемем това. Основното, което искаме е да седнем с палестинските приятели и да вземем решение и ще създадем Израел и Палестина. За Иран не искам да навлизам във всички детайли Не съм сигурен, че споразумението е много добро, но ние сега трябва да се грижим споразумението да не се нарушава. Е, иранците много добре ни изпитват с различни тълкувания на ангажимента си. Това, което за тях е тълкуване, за нас е нарушение. Ако бъдем е, твърди, е, те ще трябва да спазят е, думата си накрая за Сирия и Русия. Сирия, ако може, ако не, ако питаха мен, Асад трябва да си тръгне, той носи отговорността за смъртта на половин милион души, той носи отговорността за милионите беженци. Моето мнение е, че и това, което аз виждам е една мирна Сирия, коя, сирийци, които контролират своя живот, да не допускат Иран да, контр... да контролира Сирия. Бихме искали сирийците да имат контрол върху живота си. Искам да ви благодаря още един път за това, че ме приехте мен и моята делегация. Благодаря. Благодаря за този интересен дебат. Беше много интересен и за нас. <clears throat> Мисля, че ще трябва да го продължим. Следващия път. Е, следващия път би трябвало да може и колегите от Кнесета да могат да вземат думата, да има един истински дебат и обмен на мнение. Е, съжалявам, това беше моя грешка, че не можахме да осъществим подобен дебат още днес. Защото наистина такъв дебат ще е много плодотворен за нас. А, ние наистина бихме искали да дойдем и да проведем такъв дебат, каза господин Ханегби. Ladies and gentlemen, please take your seat. Уважаеми дами и господа, моля заемете отново местата си. I now have the great pleasure. Имам голямото удоволствие да приветствам господин Моенс Люкетофт, председател на Общото събрание на ОНЕ. Миналия ноември в е, Нью-Йорк се видяхме, ние бяхме на визита там. Радваме се да продължим е, плодотворните си разговори сега. Но за съжаление не може да ви предоставим такава приятна атмосфера, която ни бяхте предложили вие. Вие знаете, ние много ценим Обединените нации. Това е една прекрасна платформа. Европейският парламент подкрепя ролята на е, регионалните организации като Европейския съюз. В този контекст ние смятаме, че укрепеният светъл на Европейския съюз е един положителен факт и това ще ни помогне да координираме политиките на държавите членки в рамките на ОНЕ и на глобалната сцена. Вие ще проведете три тематични разговора. Ще се съсредоточите върху целите за устойчиво развитие. Ще говорите за архитектурата на установяване на мир и ще говорите за човешките права. Е, това е общо заседание с е, Комисията по развитие. Имаме малко време. Искам да дам думата на заместник председателя на тази комисия. Merci, monsieur le président, cher collègue Господин Понга. Аз искам да благодаря на господин Ликетов за това, че е в нашата комисия днес и също така искам да представя извинения от името на нашата председателка госпожа Линда Макеван, която не може да присъства днес след обед. Нашата комисия по развитие отдава много голямо значение на съз изпълнението на целите за устойчиво развитие на ОДД, също така и изготвянето на индикатори, които да ни дадат възможност в средата на а, март да ги представим в а, ЕКОСОК. Също така ние е, подкрепяме и преговорите за ОДД и е, последния септември по време на срещата на върха бяха приети 17-те цели. Ние се ангажираме да е, допринесем за успеха на плана за действие 2300 година за устойчиво развитие. И също така ние искаме да посочим, че поздравяваме факта, че е, трябва да се следват е, важните ангажименти, които бяха започнати по време на първия дебат през април. Европейския съюз и нашия парламент трябва да бъдат по- активни, трябва да бъдем проактивни и трябва да е, видим по какъв начин е, могат да бъдат включени тези политики. Е, визитата на генералния секретар е много важна за е, плана за действие 2030 година. С някои от нашите колеги, с Европейската комисия бяха споделени мнения, докато е, вашето присъствие тук, господин Ликетов, е изключително полезно, за да даде тласък, както се надявам, на европейските цели и тяхното амбициозно изпълнение от Европейския съюз. Благодаря. Thank you, Mr. Chairman. Благодаря, господин председател. Благодаря ви за възможността. Уважаеми депутати, за мен е голям, че, голяма чест да говоря пред вас като първият датски председател на Общото събрание на ОНЕ. Това, което преживях през първата половина на тази година като председател, бяха многото противоречия, пред които сме изправени е, в днешния свят. Взехме важни решения, големи решения по отношение на устойчивото развитие и на екологията през последната половин година, но в същото време Виждаме един свят, който се развива назад, който е потопен в конфликти, които все повече избухват, хуманитарна катас... хуманитарни катастрофи. Европа също вижда влиянието на тези развития, на тези събития. Положителните и отрицателните събития оказват своето влияние в ОНЕ и в Европейския съюз и съм сигурен, ние споделяме общи ценности. Е, какво решихме? Ние взехме решение за целите за развитие, за устойчиво развитие. Това беше много важно решение. Ние взехме още решение с единство от, 1000, от 193 държави. Ние успяхме да се обединим около тези цели. Промените, кои, от които имаме нужда, означават промяна, промяна, която ще засегне всичките общества. Част от е, тези промени е, са насочени към опазването на околната среда. Това е нещо съществено за вас. Всички тези е, споразумения за целите за развитие и климата отново доказват нуждата от Обединените нации и тяхната релевантност. Та демонстрира също така и взаимосвързаността на всички елементи в днешния свят. На тези споразумения с споразумение, те обаче трябва да се приложат, трябва да продължим с инерцията, трябва да поемем отговорност за прилагането на тези споразумения, както в Европа, така и на глобалната сцена. Ние започваме от една добра база. Целите за развитието на хилядолетието опосредстваха напредък и доказаха, че международната общност може да постигне много, когато действа обединено. Солидарността на Европейския съюз беше много важна за постигането на целите на хилядолетието и ние трябва да сме горди. Що се отнася до нисковъглеродната економика, тук може да кажем, че Европа поема водещата роля. Е, частни компании, ни кметове, правителства поемат своята отговорност. Ние трябва да продължим, за да създадем една устойчива глобална структура. Ще има нужда от трилиони долари инвестиции в устойчивото развитие, за да <clears throat> защитим правата на жените, на децата, на, на момичетата да се преборим с екстремната бедност и за да преодолеем неравно, неравнопоставеността, трябва да се справим с данъчното облагане и пробойните тук. За да имаме мирни общества, трябва естествено да се справим с изключването, да укрепим гражданските права и да инвестираме в едни в общества на сближаването. Естествено, е, тези промени няма да се случат само чрез действията на едно правителство или от само себе си. Трябва да инвестираме в е, възобновяемите енергийни източници. <clears throat> Трябват инвестиции тук за тази цел. Правителствата трябва да създадат добри условия за пазара, трябва да създадат данъчни облегчения, които а, да опосредстват, да поощрят зелените инвестиции. И то тук и сега. Това трябва да са инвестиции от страна на бизнеса, естествено. Тоест, имаме много какво да, какво да, какво да, да направим. Според мен, всички трябва да положим много усилия, защото трябва да се придвижим напред много по-бързо, отколкото преди 15 години. Но има противоречия и противоречията, за които говорих преди малко, не могат да бъдат пренебрегнати. Споразумението от миналата година – бяха постигнати на фона на глобална криза, която се задълбочава. Виждаме ужасяваща ситуация, ужасяваща хуманитарна криза. Имаме работа с жесток екстремизъм, с насилие навсякъде по света. Има разпространение на всякакъв вид оръжие и имаме нови заплахи в киберпространството и войни от всякакъв характер. Конфликтите в Близкия изток, в е, Африка причиняват големи разрушения и страдания. Трябва да приемем, че ОНЕ и мултилатералната система по принцип – не дават това, което трябва, което обещават. Да, има примери, в, в, които са добри примери, където хората бяха защитени, но по принцип не може да сме доволни от резул, постигнатите резултати. Мисля тук за конфликта в Сирия. Има определени страни, които поемат отговорност в настоящата ситуация. Според мен обаче, сме изправени пред дефицити на общата ни колективна отговорност. Виждаме се изправени пред конфликти, които ескалират, конфликти, които не могат да бъдат овладени – а решението тук, от едно такова решение имаме огромна нужда в момента. Трябва да проведем, да, пре, да предоставим един глобален хуманитарен отговор на, на кризата в Сирия. Хиляди сирийци страдат, имат нужда от помощ, хората умират всеки ден, търсейки по-сигурно бъдеще в Европа. Говоря за беженците. В този контекст е много важно да използваме срещата на върха, посветена на хуманитарни въпроси, който ще се, която среща ще се проведе през юли. Надявам се да намерим пътя към срещата на върха на 19 септември, на която ще се разискват проблемите на мигрантите и бежанците. Надявам се да намерим по-адекватен отговор на хуманитарната криза, което означава повече средства, повече пари, а също така и за тези области, в които има разселени хора, които не оказват директно влияние върху ситуацията в Европа. Назрял е моментът, когато трябва да реагираме обединено, за да предоставим хуманитарна помощ на международно равнище – Европа трябва да поеме водещата роля. От това светът има нужда. Беженската криза в момента е безпредседентна. В много държави членки се шири страхът сред европейското население. Но нашите решения, които трябва да намерим, трябва да ни обединят. Ние трябва да останем заедно. За съжаление, недоверието между държавите членки и нашите граждани са нещо, което не може да се пренебрегне. Те се задълбочават. Но ние се надяваме, че лидерите и парламентът, Европейският парламент ще намерят верните решения, ще намерят верния път, както е, са го справили през последните 16 години. Дами и господа, е, ОНЕ празнува своята 70 годишнина и е ясно, че ОНЕ ще е част от решаването на проблемите. Като председател на Общото събрание на ОНЕ, аз ще проведа през май, юни и юли е, три тематични дебата и ще помоля държавните и правителствени ръководители, държавите членки да помислят върху тези теми, да помислят за това какво е необходимо, за да се постигнат целите на устойчивото развитие, за възстановяването на мира и за, да, за увеличаването на капацитета на ООН за хуманитарна помощ и защита на човешките права. Тези промени са в сърцето на, нашия, на моя мандат и на мандата, който ще бъде предоставен на следващия председател на Общото събрание. Той ще бъде номиниран тази година. Вероятно е една жена председател ще бъде удачната номинация общото събрание за първи е, за първи път тази година вие ще играете голяма роля в е, избирането на председателя на общото събрание. Важен е диалога. Диалога един прозрачен диалог при номинирането на новия кандидат, защото това е изключително важно за Обединените нации. Това са задачите пред е, Общото събрание, но искам да приключа с едно послание и е, говоря като бивш председател на детския парламент и като европейски гражданин. От моята перспектива днес виждам, че Европейския съюз продължава да играе ключова роля на глобалната сцена. Но сегашните различия и напрежения могат да намалят гласа на Европейския съюз. Единствено, ако сме силни, ако сме обединени, може да помогнем на света да се справи с многото предизвикателства. Затова аз наистина се надявам, че всички ние ще работим заедно, ще работите с Обединените нации, за да може да постигнем един наистина обединен Европейски съюз. Благодаря ви за вниманието. Thank you very much. Благодаря, Могенс, особено за последните изречения. Европейския съюз никога не е бил изложен на толкова голяма опасност, както в момента и има опасност да загубим онова, което градихме през последните пет години, тъй като нямаме коража да бъдем заедно изправени пред сериозни изпитания. Разбрах, че бивши генерален секретар на ООН е Бутрос Бутрос Галия почина. Може ли, искам да ви помоля за минута мълчание. Just give Thank you very much. The floor has now Mr. Preda. Господин Преда има думата. Благодаря, господин председател. Добър ден! Благодаря за това, че сте сред нас. Благодаря за изказването. Искам да кажа, че в нашата работа тук в парламента непрекъснато говорим за цялостна реформа на не и вдъхване на нов живот на общо събрание. Така, че да, да извършва по-добра координация на дейностите, извършвани от ОНЕ. И аз се питам как гледате на въпроса за задълбочена реформа. Освен това, тъй като съм заместник председател на Комисията по развитие и сами докладчик за съгласуваност на политиката за развитие, искам да попитам дали въпросът за Policy Coherence and Development е част от дневния ред на ООН в, отгледна от гледна точка на, на директивата на стратегията 2300. Благодаря, господин председател, за това, че сте тук. Вие сте, вие сте водещ датски политик и заедно с това световен лидер, който е съпричастен към идеята за изкореняване на бедността и насърчаване на растежа. И тук моят въпрос е, смятате ли, че общото събрание трябва да намери глобално решение на проблемите, като следва идеите и е, вижданията на хората. Благодаря, господин председател. Искам да попитам от е, за окупацията от страна на Марокко в Западна Сахара. За съжаление, там няма референдум. Аз имах възможност да участвам в специална комисия в ООН. Зададах въпроса и той беше предаден на вас. Какво ще се предприеме, за да се премине към деколонизация на тази а, част. Благодаря, господин председател. <clears throat> Вие казахте, че искате повече прозрачност при номинирането на следващия генерален секретар. Е, това естествено мога само да приветствам. Можете ли обаче да уточните как изглежда или как би изглеждал един такъв прозрачен процес на номинация. И на следващо място. Говорихме с, с вашия трети комитет, комитета по човешките права на ОНЕ. За нас е важно да знаем каква е ситуацията в Северна Корея. Ако погледнете Общото събрание Бих искал да знае как нещата се третират там, как се тематизира тази тема за Северна Корея в Общото събрание. The... Благодаря. Добре дошъл в най-важният парламент на света. Имам два въпроса. Първият е свързан с изборите за генерален секретар. Знаем, че през последните десетилетия процесът за на издигане на избиране на генерален секретар не е бил много прозрачен. Надявам се, че този път процес ще бъде поне малко по-прозрачен. Тук е, моят въпрос е какво смятате вие? От източна Европа ли трябва да бъде следващия генерален секретар? Имайки предвид регионалните групи или пък е по-важно е, генералният секретар да бъде жена. Ако погледнете потенциалните кандидати, има и други географски райони, които могат да издигнат е, убедителни кандидати. Вторият ми въпрос е за ролята на Европейския съюз в ООН, особено тези държави членки, на Европейския съюз, които са членове на съвета за сигурност. Както знаете, някои от нашите колеги от други страни направиха предложения Европейски ООН да за вето по въпрос свързани с геноцида в съвета за сигурност. Смятате ли, че съветът за сигурност ще бъде готов да ограничи възможностите за налагане на вето. имам въпрос, свързан с вашата дейност и къде се в дневния ред се въпроса за Ромите в Европа, те са 10 милиона, маргинализирани, нямат работа, обучение, нямат добри жилища. Какво прави ОНЕ? Благодаря, господин председател. Сърдечно добре дошъл на нашия гост. Искам да ви попитам в нашата комисия преди няколко месеца разработихме един доклад за ролята на ЕС в ООН. Въпросът ми е как оценявате и какви перспективи виждате за реформа в съвета на сигурност. В доклада се говори за възможността голе, да има големи регионални организации, а не пет а, държави, е, което е наследено от а, Втората световна война. А, е, смятате ли, че това е възможно или пък е, мислите, че всичко това е вече предопределено? Благодаря, господин председател. Господин Люкетофт, добре дошъл в Европейския парламент. Дори в тази комисия има чудесни кандидати за генерален секретар. Само, че този кандидат ще бъде избран в общото събрание. В, до каква степен во, до каква степен има не система за подаване на сигнали, свързани с хуманитарни проблеми. Можем ли да в ООН да разпознаем ситуация, която може да доведе до нещо много по-страшно? Второ, тъй като вие сте и представител на Европейския съюз, Смятате ли, че Европейският съюз говори с един глас в ООН? Благодаря. Ще се опитам да се спра на всички въпроси по реформата на ООН. Много е обнадеждаващо това, че имаме прозрачен процес на подбор и изслушване на кандидатите. Ще проведем този процес, както сме го обявили. Ще започнем на 11 април. Всеки кандидат ще трябва да се представи на общо събрание и ще има сесия с въпроси и отговори от членове. Ще бъдат поканени представители на гражданското общество. До сега това никога не се е случвало. това може да промени нещата, защото съветът за сигурност е този, който ще направи предложенията на общо, пред общо събрание в края на процеса. До сега кандидатите бяха определени при тайни разговори, най-вече между петте постоянни членове на съвета сигурност. Това а, сега ще бъде по-трудно, ако мнозинството от държави в хода на този процес установи, че има желание да подкрепи определен кандидат като най-подходящ за този а, много важен пост. Няма правила за това коя група страни да издигне следващия генерален секретар, нито пък какъв да бъде пола на кандидатът. Процесът ще бъде много по-открит. Ще видим колко ще се променят нещата, но поне това ще бъде началото на нещо по-демократично и прозрачно. По реформата в съвета за сигурност всички ние знаем, че нещата там вървят много бавно през последните 20 години. Не съм сигурен, че мога да ви обия, обещая някаква значителна реформа да приключи до края на моя мандат, но има желание в общото събрание в реформа на, е, общ, на съвета сигурност е, това, тези усилия се водят от един много умел дипломат от Люксембург и се надявам, че в крайна сметка съставът ще отразява в по-голяма степен на политическата реалност. За правото на вето има инициатива с подкрепата на Великобритания и Франция като постоянни членове на съвета за сигурност. Всяка държава членка, която е в съвета или която е или в съвета, или пък е избрана, е, не бива да гласува против резолюции за геноцид. Това искане за нов кодекс на поведение за постоянните членове на съвета за сигурност има подкрепата на значително мнозинство. Това е само призив, но той е много важен и се надявам, че не само мнозинство, но подавляващо мнозинство от членовете ще подкрепят този кодекс за поведение. И по този начин ще се е, започне дискусия за ограничаване на правото на вето. По програмата до 2030 година, мисля, че е необходимо да напомним на правителствата, в това число и тук в Европа, че ангажимента, който са поели, е бил поед... Е, ангажимент, който поеха в Адисабеба, в Париж, и това е ангажимент за увеличаване на помощта за развитие за най-слабо развитите страни. за да се преодолее крайното неравенство между страните и най-слабо развитите страни да могат да участват в устойчивото развитие напълно противоречащо на потребностите на тези споразумения би било, ако страните използват по-голяма част от средствата за развитие за нуждите на бежанците или пък се средочат само върху острите нужди от хуманитарна помощ. Ако искаме да спазим споразуменията от миналата година, не бива да се отказваме от поетите ангажименти за дългосрочно развитие. По Западна Сахара мога да спомена само решенията на съвета за сигурност. По въпроса за Северна Корея, има остро осъждане на опитите от страна на съвета за сигурност и категорични доклади за нарушението на правата на човека от комисия, създадена от Общо събрание. Не съм запознат с конкретни дейности за ромите, но въпросите за дискриминацията и правата на човека са на вниманието на съвета по правата на човека. Сигнали за конфликти, да. Тук трябва да се справим по-добре. Това предполага не само да сме наясно, а да разполагаме с ресурсите. Беженските потоци към Европа започнаха, когато бяха съкратени средствата за храна за беженците в Йордания и Ливан. Ресурсите трябва не просто да дойдат, а да дойдат на време когато са необходими. Трябва обаче да усъвършенстваме и системите за предупреждение. Съжалявам, не смятам, че разполагам с повече време, но това беше чудесна възможност да разговарям с вас. Благодаря за дискусията. Благодаря за вашите изказвания. Надявам се наистина да има по-добра прозрачност при следващата номена, номинация на следващия генерален секретар на Общото събрание на ООН. Това естествено ще допренесе за по-добрата легитимност при изпълнението на неговите задачи, защото ние имаме нужда от Обединените нации. Благодаря ви и се надявам на скорошна среща с вас. kommen jetzt zum Bericht Albanien. Сега преминаваме към доклада за Албания. Сигурен съм, че колегата Флекенштайн ще ни осведоми по въпроса за Албания на високо ниво. И както всички останали, аз се радвам да чуя неговия доклад. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, проектът за доклад е представен на членовете на АФЕТ от 16 януари. Албания от юни 2014 година получи статут на кандидат за присъединяване към Европейския съюз и комисията очаква достатъчен напредък в е, основните пет приоритетни сфери, за да бъдат е, започнати преговорите за присъединяване. Един от е, най-важните моменти е съдебната реформа – която в момента представлява приоритет на албанското правителство, но също така и на албанската опозиция. Резултатите от проучванията сочат, че над 90% от населението приема тази реформа за най-важната за тяхната страна. Експертите извършиха много щателна работа и очакваме окончателните препоръки на МИНИС комисията и е, разбира се, приемането на съответните закони, а това, което е много важно и много по-трудно, тяхното прилагане. Другите основни приоритети – реформа на публичната администрация, борба срещу корупцията и организираната престъпност и защита на основните свободи и правата на човека. Всичко това е посочено едно до друго, но ние знаем, че без една добра реформа на съдебната система ще бъде много трудно всички изброени останали приоритети да бъдат изпълнени. На 8 и 9 февруари проведохме в Тирана разговори, моя колега от НП е, Едуард Кукън и аз, за да покажем още веднъж, че надпартийно сътрудничество е необходимо, за да може да бъдат изпълнени тези реформи. И то възможно най-скоро, най-вече, що се отнася до законодателната сфера, защото знаем, че през юни 2017 година ще има избори, през есента ще има предизборна кампания и ако тази важна реформа не стане предмет на предизборната кампания, това означава, че всички трябва да постигнат споразумение. Разговаряхме с много европейски посланици, разбира се, с министър-председателя, с президента. Всички те ни казаха, че са ограничени оптимисти в случая. Ние смятаме, че ще бъде необходимо този процес на реформи да бъде наблюдаван много отблизо, нещо като процес на мониторинг също от страна на комисията. Респективно, трябва да се гарантира този процес с подходящи информенти. Докладът е, е в доста оптимистичен тон, като се има предвид е, ситуацията преди една година, също така и ситуацията в други страни. Целта е албанците да бъдат окоръжени да продължат по пътя на реформите, които са поели без колебание и по-бързо. Докладът е, се базира на пете приоритети в реформата. Също така мога да кажа, че от доклада за напредъка на комисията доста неща са ни известни. Ние знаем, че и опозицията и мнозинството са приканени да, проверят, е, да проведат съдебната реформа на базата на заключенията на Венецианската комисия на е, Съвета на Европа и мисля, че това трябва да стане реформата е, на публичната администрация 2014-2015 година. Бяха взети важни мерки в тази насока, обаче не можем да кажем, че изпълнението е такова, каквото ние желаем, а и самите албанци желаят. Албания има нужда от професионално и административна от професионална администрация при този процес, при борбата с корупцията организираната престъпност, правителството и парламента се ангажират има една стратегия е, за борба с е, корупцията 2015-2020 година, но сътрудничеството между институциите трябва да се засили и също така има очевидна липса на е, влезли в сила присъди. Албания е конструктивен партньор в този регион. Тя е проактивна по отношение на регионалното сътрудничество – участваха в Белинската среща на гър... върха, на среща на върха в Виена и мога да кажа, че доброто съседство с европейски държави и членки проличава в много конкретни примери, например беженската криза и е, подготовката, която се извършва там. Също така позицията на е, региона по отношение на неоснователни молби на албански граждани е, за убежище в е, страни от Европейския съюз. Разбира се, има и много критични точки. Местните избори не протекоха така, както желаем. Ние изготвихме много ясен доклад в тази насока. Също така грижата за наличие на чуждестранни бойци в Албания е основателно. От друга страна виждаме как в сътрудничество с компетентните служби и други организации, също и чуждестранни, се правят опити да се обладае този проблем. Освен това има критика, има и призиви да се укрепи Комисията за стабилизиране и асоцииране, който е работил с тази комисия, знае, че е, така както тя заседава, е, просто не си струват пътните разходи, защото вътрешно-албанския спор е, до сега не е приключил и това се отнася за всички участници в него. В този доклад аз ще внеса някои изменения, някои допълнения във връзка с образователната сфера и енергетиката. Радвам се много на предстоящата дискусия с вас по тази тема. Благодаря също и на докладчиците в сянка. Благодаря господин Флекенштайн, казва председателят тази висок процент е, хора, които искат е, да се проведе съдебна реформа в Албания, наистина е обнадеждаващ. Е, смятам, че това е положението и в други балкански държави и на други места. Понякога не гражданите са пречка, а тези, които са помежду е, нас и тях, може би те пречат и за това трябва да се прекрати този е, феномен. Давам думата на господин Преда от името на докладчика в сянка от НП. Всъщност господин Кукан е нашия докладчик, но той не е тук, затова ще говоря пред, е, от негово име. Както каза докладчикът, господин Кукан и господин Флекенштайн посетиха Албания миналата седмица. Е, бяха засегнати въпросите за върховенството на закона, за е, съдебната система. Е, господин Кукан бе доволен от визата, визитата и се надява да се постигне съгласие по реформите. Албания е направила и отбелязала напредък по отношение на прилагането на реформите. Прилагането на реформите ще е важно за по-нататъчното по-нататъчната оценка по пътя към на присъединяване, но има нужда от големи промени в Албания. Важно е да се стимулира диалога по отношение на интеграцията, процеса на интегра... интеграция. Важни, важно е да се намали напрежението между опозицията и управляващата партия. Албания предприема реформи, които може да променят страната. Е, реформата на съдебната система е най-сложната. Европейският съюз заедно с, он, с е, щатите инвестира много в подготовката на тази реформа. Важно е обаче тук е, албанските политици да приложат реформата. Господин Кукан споменава предпоръките на Венецианската комисия. Те са важни за прилагането на реформите. Има консенсус между албанските политици за да следват препоръките. Освен това, Господин Кукън се застъпва за силен мониторингов механизъм върху реформите в съдебната система. Други елементи, които изискват нашето внимание, това е, например, прилагането на реформата на, на изборното право, реформата в публичната сфера, борбата срещу престъпно, организираната престъпност и свободата на медиите. Отбелязват се и се приветстват подобрените отношения за Сърбия и адаптирането на Албания към европейската политика за отбрана и сигурност. Господин Токукан благодари на докладчика за един много добре подготвен проекто доклад. Той отбелязва, че господин Флекенштайн е бил винаги отворен за дискусии и евентуални промени. Благодаря. Благодаря. Hvala gospodine predsjedniče. Čestitam kolegi Knutu na dobrom ohrabrujućem Господин Пикола, господин председател, господин Флекенштайн, искам да ви поздравя за този доклад за напредъка на Албания в присъединяването и към Европейския съюз. И сега мога да кажа, че този доклад може би съдържа нова дата за започване на преговорите. Комисията обаче посочва забавяне в пет области, например е, Национален съвет по европейска интеграция, стратегия за реформа на публичната администрация, също така управлението на публичните средства, реформа в тази област, закона за управлението и така нататък. Още нещо липсва, реформа на съдебната система и борбата срещу широко разпространената корупция и високата безработица сред младите хора, също така независимост на медиите и по-добро консолидиране консолидиране на е, законодателството и засилване на диалога между всички партии. Господин Къркшоп. Uh, Благодаря, господин председател. Поздравявам господин Флекенштайн за неговия доклад. Докладът е балансиран. Докладът за, Балка... за Албания. Трябва да признаем ролята на Албания за стабилността в региона. Албания се включва в е, схемата за презаселване на беженците. Албания направи, отбеляза голям напредък, като удовлетвори европейските критерии по отношение на реформата в публичната сфера, децентрализацията и борбата срещу престъпността. Естествено обаче необходими са още реформи. Важно е, важен е диалогът между управляващата партия и опозицията. Основно предизвикателство е и си остава реформата в съдебната система. Трябва да споменем и много важната стъпка, именно изграждането на Националния съвет за европейска интеграция, който ще играе много важна роля в европейската интеграция наистина. Албания се подготвя за включването в пазарната економика, но безработицата е много висока правителството предприема положителни стъпки, въпреки това корупцията е много разпространена, особено в публичната администрация и съдебната система. Тук е, правителството трябва да предприеме мерки. В заключение искам да спомена, като докладчик в сянка от Алде, искам да спомена напредъка на правителството по отношение на правата на ЛГБТ и хората и гарантиране на правата на етническите малцинства и защитата на включването на ромските малцинства, както и на други уязвими групи. Благодаря. Now, Mr. Meserich. Благодаря. Аз също искам да благодаря на докладчика за неговия много коректен и балансиран доклад. Искам да се спра на три малки въпроса, тъй като по принцип ние сме съгласни с насоката на доклада. Най-напред – Смятаме, че защитата на децата е много важен, важна, но трябва да кажа за тази служба, която се занимава с правата на децата, няма бюджетен ред. Това буди загриженост у нас. На следващо място. С реформите на местно на, за, самоуправлението вървят и е, реформите за градоустройството. И това са реформи, които трябва да се предприемат на местно равнище. Те са страшно важни. Тук се включват и въпросите за екологията, за строенето на електроцентрали, водни електроцентрали в защитени зони. Тук бихме искали да видим албанското правителство да има един план, да изработи един план в тази област. Това са някои от нещата, които исках да спомена, обаче по принцип благодаря на, на доклада и се надявам на плодотворно сътрудничество. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Господин Епитидеус, благодаря господин председател във връзка с проекта за доклад посветен на напредъка на Албания, искам да посоча следното. Има някои точки, в които се посочва напредък, обаче има други сфери – за които поне се казва, че е, страната не е показала особено голям интерес към изпълнение на изискванията, които проистичат от копенхагенските критерии. И най-вече, що се отнася до идеята за Велика Албания, това в териториално отношение нарушава интересите на съседни страни Сърбия, бивша република Македония, България и това нарушава също и добросъседските отношения като принцип. Друг типичен пример е нарушаването на човешките права на ромите, но също така и на гръцкото малцинство. Има около 400 хиляди е, гърци, които живеят като малцинство в южната част на страната. Нарушават се също политическите и религиозни права, правата на образование също. Унищожават се православни църкви е, и това се понася от албанската държава. Един гръцки албанец е, изгради нова църква и е заплашен от лишаване от свобода. Също така не се предлага обучение за гръцкото младсинство по гръцки язик. Извършват се усилия да не се разрешават политически дейности на е, мълцинствени политически партии. Освен това се увеличава ислямския екстремизъм в страната. Също така е увеличен и броят на чужестранните бойци там, които, разбира се, е, се борят за ислямска държава. Благодаря. Таня Файон, please. Таня. Thank you, thank you, Chair. First of all... Благодаря. И аз искам да благодаря на докладчика за балансирания доклад. Ситуацията в Албания може да се разглежда в много положителна светлина от гледна точка на ключовите приоритети. Ще повдигна три въпроса. Първо за областите, в които има нужда от усилия, като съдебната система обще, самото общество се стреми към реформи и всички заинтересовани лица трябва да положат усилия, за да се придвижим набързо напред. Приветствам усилията на докладчика. Що се отнася до регионалното сътрудничество, искам да подчертая значението на берлинския процес и изпълнението на проекти в областта на свързаност, енергетика и младежит. Особено положителен особено положителните проекти за младежите трябва да бъдат в центъра на вниманието. Ако младежите загубят надежда, страната няма да има бъдеще, трябва да се сложи край на изтичането на мозъци. И най-сетне свободата на медиите. Това беше споменато. Има непрекъснат политически и економически натиск върху медиите, което води до самоцензура. Държавата трябва да осигури среда, в която медиите да съгласат на обществото. Благодаря. Герг Сиглер от Европейската комисия. Благодаря. Неодавнашния доклад на комисията прави равносметка на постигнатия напредък, неизвършените реформи, особено в областта на съдебната система, предполагат полагане на усилия. Е, реформата на съдебната система, която очакваме да се приеме през следващите месеци, която включва проверка на съдиите, ще бъде ясно послание, че Албания е извършила убедителни промени и е готова за започване на преговори има области сред петте приоритета, които и предлагат повече усилия. Борба срещу корупция, организирана престъпност, правата на човека, правата на собственост. Това са все нерешени въпроси. Има и други предизвикателства, свързани с реформите, които не бива да се забравят. Някои от тях бяха споменати. Закон за декомунизация, но сега е, законът е прият, но трябва да започне изпълнение и това ще е, бъде сигнал за привързаност към ценностите на честност и безпристрастност. Препоръките на ОДИР за изборния процес е, следва да се възприемат като приоритет – през е, юни 2017 година предстоят избори, така че е, реформите трябва да се извършат доста преди това. Въпросите, свързани с прозрачността в финансирането на партиите, изискват внимание. Проекто резолюцията, предложена от докладчик Флекенштайн, очертава всички предизвикателства през страната. Комисията ще продължи да следи процеса отблизо резолюцията осигурява насоки и идеи ще продължим засилен диалог с властта в Албания. Ние ще извършим редица партньорски проверки през март под Комисията по правосъдие и вътрешни работи. Ще има мисия през март, ще има посещение на госпожа Могирни в края на март, ще има диалог на високо ниво за процеса на присъединяване под председателството на комисаря Хана. Всичко това говори за ангажимента на Европейската комисия, ангажимент за наблюдение. Албания е тази, която трябва да покаже, че страната е готова да върви напред в процеса на присъединяване. Благодаря. Господин Флекенштайн, ще кажете ли няколко думи? Да, благодаря. Образование, екология. Е, бяха споменати няколко области, е, които в рамките на дискусията е, се оказва, че в доклада трябва да бъдат е, осветлени по-добре в доклада. Това е така. Но е, реформата на работния пазар, реформата на економиката, те трябва да имат шанс, за да, могат, за да може да се види светлината в, тунела, в края на тунела. За това обаче предпоставка е реформа в съдебната система. А когато тези реформи са приети, когато наистина опозицията и правителството поемат своята отговорност и бъдат заложени тези промени в Конституцията, то тогава комисията ще препоръча на съвета да започне преговорите за присъединяване с страната. Едно нещо обаче искам да уточня – не съм съгласен с колегите от Гърция, колегата от Гърция. Възможно е, че чрез реформата на, местно, на местните власти интересите на гръцките албанци са накърнени, но това са много-много проблеми. Един от проблемите на гръцкото малцинство, така както вие го представихте, не ми бе представен до момента от вашите колеги. Православната черква, която бе е, унищожена, беше всъщност един гараж. Така че трябва да сме конкретни, е, когато става дума за подобни случаи, за да може да действаме. Е, православната църква в Албания не е ощетена особено. Благодаря ви за работата, благодаря ви за добрите слова. Е, надявам се на продуктивни разговори и в крайна сметка на един добър доклад. Thank you very much, Mr. Благодаря, господин Флекенштайн. Благодаря за вашата, вашите усилия при подготовката на доклада. Тълбания е на път към Европейския съюз, но виждаме, е, има някои изисквания от комисията преди започването на преговорите. когато говорим за страните в региона, има някои предварителни условия, които трябва да бъдат изпълнени преди да започнат преговорите. Но тези е, решения трябва да се вземат на равнище комисия и съвет. Срока за подаване на изменения за Албания е 25 февруари. На 26 на 20 и 1 март ще имаме второ обсъждане в комисията и ще се гласува докладът <clears throat> в, на първата сесия през април в пленарна зала. И така сега преминаваме към точка 12, а именно доклада за Босна и Херцеговина за 2015 година. Това е изключителна възможност за, за нас, защото ще говорим за първия проект на този доклад на докладчика Кристиан Преда. Вчера Босна и Херцеговина подадоха заявление за започване на преговори. Е, те дадоха това заявление на холандското председателство. Това е изключително важна политическа стъпка за Босна и Херцеговина. Аз Поздравявам доктор Чович и цялото правителство и членовете на цялото правителство, което участваше в това начинание. Надяваме се холандското председателство да предприеме обикновената процедура в съвета и съответно комисията в последствие да изготви своята оценка. Босна и Херцеговина изстрада много. Тя бе обект на агресията на режима Милошевич, така че в този контекст в Брюксел ние подкрепяме лобирането за този процес. Нашия докладчик бе един от главните актьори в процеса и така давам думата на докладчика Кристиан Преда. In the context of the new and positive circumstances. the floor is yours. Благодаря, господин председател. Ние говорим за доклад, обаче, както вече беше обсъдено, дори е, нас да ни наричат е, докладчици, текста, който изготвяме, не се признава като доклад. Това по-скоро е един е, материал е, и всъщност е, нищо не беше е, взето като решение тук. Е, вече втора година ние изготвяме текстове, обаче те нямат статут институционален на доклади. Аз смятам, че до края на този мандат Босна и Херцеговина ще влязат в Европа и това ще се признае за доклад. Аз искам да посоча, че Както председателят на нашето заседание посочи, има много важни моменти. Тук 15 февруари 2016 година Босна и Херцеговина подадоха формална молба. Председателят Джович, който в момента управлява страната, направи това. Това е официално заявление за започване на преговори и е, комисията е положителна от извървяния до сега път, има положително мнение за това. И е, става дума за е, наистина положителен момент в доклада. Разбира се, е, аз мога да е, посоча, че е, с много голяма радост ние следим европейските стремежи на всички граждани там и на органите на тази страна. Е, това е много важен момент за Босна и Херцеговина и е, всъщност е, това тласка страната към успех. Това е положителен момент за Европейския съюз, защото това доказва, че все още европейският модел е привлекателен, въпреки че е много критикуван. Ние ще видим на срещата на върха, че тази страна ще бъде представена много положително там като кандидат. Е, разбира се, не бива да се е, лъжем за факта, че е, Поставянето на моба за членство е само началото, след това трябва да се извървят и следващи стъпки страната а, всъщност очакваше до края на следващата година да получи статут на страна кандидатка. Аз мисля, че трябва да останем реалисти, да консолидираме а, вече извършената работа и да се започне изпълнение на нови задачи, които са необходими за а, приближаване към Европа. Страната ще влезе. А, а, Същност, страната трябва да започне много е, усилено е, Доволен съм да посоча, че е, бях е, задължен да изменя параграф 2 от е, моя доклад. Става дума за кандидатурата. Всъщност от миналата седмица ние знаем, че съвета на министрите на Босна на 26 януари прие един механизъм за координация по европейските дейности. Всъщност това е позиция за е, преговори по е, адаптиране на частта за търговията от споразумението за стабилизиране и асоцииране. Всъщност е, Мога да посоча, че тази дата беше посочена от Европейския съвет, за да може да се провери каква е надежността на кандидата Босна и Херцеговина. Има предвид също и плана за действие от юли 2015 година. Сега базовския процес. Аз мисля, че това може да се обясни последния начин. Всъщност Механизмът за корнизация трябва да бъде хармонизиран е, изцяло и то възможно най-бързо, защото това е ключов въпрос за кандидатурата на Босна и е, също така консенсусът е, е от много важно значение. Тук освен това смятам, че преговорите, които се водят днес в Сараево за адаптиране на частта за търговията от споразумението за стабилизиране и асоцииране прогресира добре и е, смятам, че и това, което беше направено особено през 2013 година, беше много важно за напредъка на Босна и Херцеговина по пътя на реформите, и е, както е, е, тъй като дневния ред е много натоварен, аз няма да се спирам на всички аспекти от текста. Искам да подчертая само някои точки, които ми се струват важни. Е, много е важно да се извършват е, последователни реформи и този процес да продължи, за да може да се подобри социо-економическото положение на гражданите на страната. Има висока е, младежка безработица, която трябва да се вземе наистина като много сериозен факт. Също така има и някои политически проблеми, свързани с функционирането на демокрацията. Корупцията е силно разпространена. За мен това е източник на загриженост. Аз е, искам по-голям политически ангажимент за борбата срещу е, този бич корупцията. И ако политическите партии не тръгнат по пътя на борба с корупцията, никой няма да направи това. Ако партиите се колебаят, просто хората ще останат между очакванията и неизпълнените надежди на гражданите. Ако гражданите успеят, аз мисля, че трябва да се създаде и едно независимо правосъдие, независима администрация, борбата срещу тероризма. Там също трябва да се координира действията. Има известна безпокойство по отношение на присъствие на нови терористи в страната, също така свобода на е, слабото, свобода на медиите, това трябва да се гарантира, трябва да се направят е, решителни усилия тук, защото независимите медии всъщност са гръбначния стълб на едно демократично общество. Ще настоявам също е, за незабавно намиране на решение е, по въпроса за е, финансиране на е, публичните медии. Те играят много важна роля в едно общество знаем, съществуват много сериозни анализи в тази насока за всички европейски страни, за всички балкански, на всички страни от Западните Балкани. Това са основните моменти в моя доклад. Искам да благодаря на колегите докладчици в Сянка и мога да кажа, че много добре работихме за изготвяне на текста, който ще бъде гласуван от парламента. Мерси Боку. Благодаря на докладчика. Сега давам думата на докладчика в сянка, господин Кан. Благодаря, господин председател. Искам да поздравя колегата преда за балансиран доклад. Вчера отбелязахме официалната кандидатура на страната за членство в Европейския съюз. Евроатлантическата интеграция е най-добрата гаранция за стабилна и благоденстваща Босна. Това ще бъде дълъг път, но той е много важен. Напредъка на Босна е важен за ЕСА, тъй като ние се стремим към стабилност и благоденствие в съседния регион. Е, радвам се, че Босна има механизъм за координация. Това е добра новина. Само, че предстои да видим как функционира механизма на практика. Е, задавам си въпроси за това, че механизма е бил създаден без да, се, без да опитване до гражданското общество и гражданите е, Механизмът осигурява също така прекомерна власт, което може да осложни преговорите. Също така отслабва държавните институции. Притеснени сме от юриспруденцията на съда и прокуратурата като част от структурирания диалог за правосъдието трябва да се професионализират и деполитизират тези институции. Ако няма уважение за върховенството на закона от достоверна съдебна система, всички останали усилия ще пропаднат. Съгласен съм с докладчика, че социално-економическите въпроси са приоритет правителството трябва да носи отговорност за реформа в публичната администрация и за, за, разработва, за създаване на конкурентоспособност, за реформа на пазара на труда и пенсиите. Босна иска това, има нужда от него. Ще успеем само тогава, когато гражданите започнат да извличат полза от усилията за реформа тогава Европейска Босна ще започне да се е, оформя. Давам думата на господин Радош от Алде. Благодаря. Искам да поздравя господин Преда за пълния доклад и за всичко онова, което той върши, освен като докладчик за насърчаване на европейския път на Босна преди официално да внесе кандидатурата си. Страната при два важни документа, механизма за координация и второ планът или рамката за преговори за е, корекция на споразумението за стабилизиране и асоцииране. Беше прият план за реформа за периода 2015-18 година и междувременно бяха прияти планове за действие за изпълнение на плана за реформа. Най-лесният документ и най-лесното е корекция на споразумението за асоцииране и стабилизиране. До сега може би това не е било в интерес на правителството. Сега след като тази важна стъпка е била направена, трябва да се продължи. Но функционирането на механизма за координация, освен е, осложненията, споменати от господин Кан, и изпълнението на плана за реформа няма да са никак лесни задачи. Ще спомена само едно – и измерение на плана за реформа, за да покажа огромното предизвикателство, пред което е изправена Босна и това е бюджетната консолидация на страната и ниското ниво на държавната администрация. Тук влизат и намаляването на държавните разходи. Това предполага реформа. На свой ред това означава ограничаване на пенсиите, разходите за здравеопазване, това обаче не може да е, се осъществи без трудни усилия за запазване на социалната, социалното единство. Босна и Херцеговина е изправена пред сериозни трудности. Предстои дълъг път. Вчера беше направена първа много важна крачка. Надявам се да продължат и подкрепям доклада от името на Ауди. Ще се опитаме да, подоб... да дадем своя принос към качеството на този доклад със своите изменения. И сега, хрватско-словенския блок. Не съм докладчик в Сянка, но колегата Игор Шолтес е наблюдател на изборите в Уганда, поздравява докладчика и ме помоли да предаде, че е удовлетворен от доклада. Той е много стегнат и много съдържателен. Няколко общи политически коментари, след това няколко детайла. Аз мисля, че под официалната кандидатура е нещо, което трябва да приветстваме. Като Европейски парламент трябва да призовем държавите членки активно да обмислят искането за членство и да изпратят свой въпросник максимално бързо, за да започне действително процесът. Заедно с това е ясно, че Внасянето на молба не означава, че са предвидени или се изпълняват нужните реформи. Пред Босна и Херцеговина има дълъг път. Един от тях е реформата в Конституцията и съдебната система. Не можем избегнем трънливият въпрос за това, че Дейтенската конституция сега пречи на политическия процес. Така че ако Босна иска да върви напред и да създаде модерна конституция, трябва да се отдалечи от Дейтенската конституция и да даде права на всички групи, но разбираме, че въпросът е много чувствителен и трябва да подхождаме внимателно. Второ, в областта на реформата на съдебната система да не забравяме, че е, военните престъпления, използване на методи за альтернативно правосъдие, някои от тях предложени от ПРООН, следва да са приоритет. Може би на пръв поглед маловажен въпрос. Е, правната помощ е, беше в дневния ред на структурирания диалог, но това не е приоритет трябва да стане приоритет, тъй като това е много важно от реформата на е, правосъдната система. Достъпът е, до правосъдие е ключов елемент. Накрая искам да повторя, че докладът е кратък, е, но много съдържателен. Обеден съм, че с докладчика ще си сътрудничи много добре. Благодаря. госпожа Шуйца. Заповядайте. Благодаря. Благодаря на първо място на нашия приятел Кристиан Прада за този толкова добре балансиран доклад. Аз съм убедена, че можем да го подобрим малко, предвид последните събития, но като цяло сме много доволни. Би било погрешно днес да не посочим вчерашния ден, един исторически ден за Босна и Херцеговина и за нейния европейски път, смятам също и за пътя за НАТО. Аз мисля, че това беше наистина голямо усилие за Босна и Херцеговина и председателството на съвета, разбира се, с подкрепата на Европейския парламент. Аз мисля, че едва ли има някой тук, който да е против този път. Мисля, че е, желаем всичко добро на Босна и Херцеговина, желаем обаче и сигурност в тази част на света, в Игоисточна Европа. Мисля, че тази стъпка беше много важна за продължаване на цялостния процес. Очаквам от Европейския Европейския съвет съвсем скоро да възложи на комисията да си помисли за начало на отварянето на преговорите глави. От господин Хан, но също и от госпожа Могерини непрекъснато чуваме, че кандидатурата на Босна и Херцеговина е била много надежна, започнали са преговорите в Сараево и сега процеса на стабилизиране и асоцииране предстои също и координирането на а, механизма за асоцииране. Аз мисля, че това са добри условия за Босна и Херцеговина и за нейните политици. По този начин гражданите на тази страна, но също и водещите и политици разбраха, че това е единственият път за страната. Естествено, трябва да се работи по модела за децентрализация и федерализация. И мисля, че е добре, че ние в Европейския парламент, но също така и в останалата част на Европа и света сме поставили темата Босна и Херцеговина на едно от първите места в нашия дневен ред. Естествено, тероризмът представлява проблем и има е, много добра хранителна среда за него в Босна и Херцеговина, поради което трябва да отделим много внимание на този проблем и трябва да следим какво се случва там. Е, реформа на медийния закон, тази реформа предстои, обаче може би е, не трябва да се прибързва, а да се работи по-спокойно. Във всички случаи трябва да отбележим, че вчерашния ден беше исторически. Спомням си как протекоха при нас е, събитията в Харватия. Осем години изминаха от подаването на молба за членство и е, приемането ни в Европейския съюз. Това е много сериозен път. Естествено, е, винаги трябва да се търсят политически решения, но не бива никога да се забравя економическата ситуация, голямата безработица, най-вече сред младите хора. Всичко това няма да бъде лесно за Босна и Херцеговина, поради което трябва да продължим да подкрепяме страната. Смятам обаче, че това е общото мнение на тази комисия. Благодаря. Продължаваме. Тунино Пицула, председател на делегацията за Босна и Херцеговина. Благодаря. Във всички случаи трябва да поздравим господин Преда за е, чудесния, да не кажа доклад, а документ във връзка с доклада за напредъка на Хер... Босна и Херцеговина. Миналата година беше наистина много важна за тази страна. През тази година всички политически сили там е, се задължиха в писмена форма да провеждат реформи след едногодишно отлагане и е, следва подписване на е, споразумението за стабилизиране и асоцииране. Вчера Босна и Херцеговина подадоха молба, формална молба за присъединяване и смятам, че това още веднъж показва как Дейтънското споразумение се превърна в задача на Брюксел. Сега обаче ще проличи какъв е капацитетът на Европа в Босна и Херцеговина. Тя не трябва да се подценява, обаче не бива да забравяме и проблем проблемите по пътя към Европейския съюз на тази страна е, първо трябва да бъде изграден функциониращ механизъм за координация. Е, планът за реформи трябва да се изпълнява и споразумението за стабилизиране и асоцииране също трябва да се прилага. За тази цел е необходима политическа и административно-техническа воля, така че действителните реформи в е, страната да могат да бъдат изпълнени. Разбира се, всички реформи трябва да се провеждат на базата на принципа на федерализма и субсидиарността. Трябва, за съжаление, обаче да напомня, че по отношение на напредъка на Босна и Херцеговина не цари общ оптимизъм – трябва да посоча, че не се стигна до етнически консенсус при изготвяне на основните задачи на страната. Босна и Херцеговина може да преодолее вътрешните блокади само чрез политически консенсус и чрез изменение на досегашната система, която до сега всъщност служеше само на политиците, но не и на народа. До 62 10% от младите хора са безработни, 27% от хората са дългосрочно безработни и е, също така има хора в Босна и Херцеговина, които не се ползват със същите права като останалите. Надявам се, че скоро в тази страна ще бъдем свидетели на успех, на напредък, е, благодарение на пътя към Европа. Благодаря, Мариана Пити. Благодаря, господин председател. Благодаря и на господин Прайда за този толкова добре балансиран доклад. Искам да поздравя най-сърдечно и Босна и Херцеговина във връзка с подаването на молба за присъединяване към Европейския съюз. Мисля, че е, мога да вярвам в европейското бъдеще на тази страна. Е, вярвам, че тази страна е поела пътя си към бъдещето, едно бъдеще, в което страната ще осигури е, същите права и възможности за е, гражданите си. В момента е, това не е така. Харватите само на хартия са една от съставляващите нации. Правата на тези хора на практика се нарушават и всъщност тази общност изчезва постепенно от Босна и Херцеговина. По същият начин стои въпроса с публичните медии, що се отнася до харватския език и присъствието на харвати в страната. Аз искам да припомня, че това трябва да се промени. Харватският език не е достатъчно застъпен в публичните медии на Босна и Херцеговина и смятам, че това е несправедливо. Искам също да посоча, че за съжаление не се стигна до е, напредък в е, опазването на околната среда. Все още има трансгранично замърсяване, поради което гражданите от Славонски брод продължават да страдат от е, неприятните последици от рафинерията в Босански брод и също така е, много енергийни проекти на Босна и Херцеговина се изпълняват на границата с Харватия и нарушават е, нашата околна среда. И това въпреки всички конвенции, които е подписала Босна и Херцеговина. Поради което моля докладчика да вземе предвид и тези аргументи в своя доклад. Благодаря, Мариана. Сега Таня, Словения. Благодаря. Първо искам от мое име да поздравя най-сърдечно докладчика за този толкова добър доклад. Още вчера посочих, че повече от 6 години след е, премахването на визовата процедура за Босна и Херцеговина, тази страна направи важна стъпка, стъпка, която откри нови възможности. Тези възможности естествено зависят от е, реформите, за чието провеждане са отговорни политиците на страната. Надявам се, че подадената вчера молба е, със сигурност е, ще е, бъде историческа стъпка за тази страна и всъщност от това ще зависи и бързината на присъединяването. Аз искам да посоча проблема с с медиите, най-вече националната телевизия ДХРТ. Това е единствената медия. Там имаше някои съмнения във връзка с дейността и това всъщност беше един от последните символи на единството и ако се премахне и се създадат три телевизионни е, компании и три телевизии, ще говорим е, вече за три държави като че ли и ще се постави под въпрос е, съществуването на държавата като цяло. Аз е, искам да попитам комисията дали имат информация по този въпрос. Благодаря, Таня. Още един приятел от съседна страна, господин Петърле. Благодаря, благодаря, господин председател. Благодаря на колегата Преда и приветствам желанието на докладчика е, от е, такива материали да се преминава към истински доклади, доклади за напредъка. Радвам се, че този толкова добре подготвен материал отразява и напредъка, отразява важните промени в нагласата на Босна и Херцеговина по пъти към Европейския съюз. Поздравявам също и израза на добра воля от вчерашния ден подадената молба за присъединяване, след това плана за действие и механизма за координация на различни нива на вземане на решения. За мен това е важна основа за намиране на общ знаменател за по-добра динамика на приближаване на Босна и Херцеговина към Европейския съюз. Какво се очаква, казаха колегите преди мен. Господин Циглер. Господин комисар, ако продължите на хърватски или словенски, няма проблем. Е, бих могъл на полски. Комисията приветства на тази навременна дискусия. След историческото внасене на кандидатурата, както каза върховния представител Могерини, комисария Хан, кандидатурата историч, израз на историческия стремеж. Това говори за възможността да се постигнат резултати, ако всички се обединят в името на една цел. Това означава също така, че ако лидерите не работят заедно, системата няма да функционира. Някъде да спомена няколко постижения през последните месеца влизане в сила на споразумението за асоцииране и стабилизация, първия съвет на споразумението в края на 2015 година, през юли миналата година беше приета програмата за реформи, началото на изпълнението. Беше споменато тук, че това е нов мандат за адаптиране на споразумението. Нека да спомене това, което се каза, че за възобновяването на разговорите за адаптирането е само началото. Най-сетне приемането на механизъм за координация по въпроса на Европейския съюз все още ще трябва да премине през изпитанието и теста на реалността едва е прието и вече Република Сръбска го спорва. Нека да видим как ще функционира ръководството на Босна и Херцеговина. Трябва да използва натрупаната енергия и да продължи да работи за изпълнение на реформите, което съответства на очакванията на гражданите. Това е ключова предпоставка за преминаване към следващата стъпка, именно Европейския съвет да попита комисията за това какво е нейното становище по кандидатурата за членство. Това е ключова стъпка. Тя ще бъде направена, когато има достатъчен напредък по програмата за реформи. Много е важно програмата за реформи да бъде в тясно взаимодействие с международните финансови институции. Заедно с тях комисията възнамерява да следи отблизо програмата за реформи и да ги подкрепя в максимална степен. Що се отнася до доклада и резолюцията на господин Преда, Благодарни сме и смятаме, че тя отразява много добре предизвикателствата, балансирана и съответства на констатациите в доклада от комисията. Комисията особено приветства подкрепата за следващата стъпка в процеса на интеграция, особено с оглед на необходимостта страната да продължи да изпълнява програмата за реформа, социално-економическия стълб, върховенство на закона и обществената администрация. Благодаря. Thank you very much, Mr. Ziegler. Uh, Кристиан, um, ще кажете ли няколко думи? Благодаря на всички колеги за коментарите. Разбира се, аз а, мога да предвидя някои от измененията, които ще бъдат внесени. Аз самият ще внеса изменения. Не мога да включа всичко, което бих искал, поради ограниченията в обема на доклада. Много е. Тук искам да откроя значението на политическото функциониране в тази страна. Основата е форма на компромис, която е доста сложна. Разбира се, тук участваха и приятели, и, не, и неприятели на Босна на неприятели, противници на европейското бъдеще. Това осложнява нещата. Ето защо има някои странни инициативи, а имен по-конкретно инициативи, които използват формата на демократичното развитие, за да блокират европейския процес. Имам предвид референдума, който е предложен от ръководителите на Република Сръбска, за да се блокира европейския процес. Е, референдумът, който блокира една страна, не е изобретение на Република Сръбска. Това вече е било прилагано. Руският министр на външните отношения напомни това е Медведем напомни, имайки предвид референдума, бъдещето на Крим е предопределено за винаги. Схемата е същата. Използва се референдум, за да се блокира политическия проект. Това не е измислено в Баня Лука. И да не бъдем наивни. И от тази гледна точка позицията на Европейската комисия трябва да бъде много по-твърда защото става дума за бъдещето на европейски народ. Не става дума за друго. Ето защо смятам, че трябва да има кураж. Не бива да се загърбват реалностите, които са очевидни. Така, благодаря на всички колеги за изказванията. Благодаря ви за това, че гледате на Босна и Херцеговина като на бюрократичен въпрос, а като на въпрос, който има огромно политическо значение. Благодаря, Кристиан. Прекрасен дебат. Очаквам измененията ви в новия контекст. Нека да се опитаме да направим максималното, така че Босна и Херцеговина да върви максимално бързо в подготовка за Европейския съюз. Обеден съм, че внасенето на кандидатурата вчера начертава необратимо европейския път и ще бъде онази спойка на обществото, е, ще е, премахне е, тенден, сепаратистските тенденции, ще даде възможност на различните народности в страната да живеят заедно. И ще започне истинска конституционна реформа. Благодаря на всички за участието в този дебат. Сега преминаваме към крайния срок за внасяне на изменение 29 февруари 12 на обяд, второ разглеждане 21 март, гласуване 22, първата седмица на април гласуване на резолюцията в пленарна зала. Сега следваща точка в дневния ред и това е точка номер 13. Very... А това е именно една много, един много важен доклад. доклад по собствена инициатива от профейла външна политика и политика за сигурност, Европейския съюз в променящата се глобална среда, един по-свързан, свързан, оспорван и сложен свят. Госпожа Кълнията е докладчикът. Аз високо оценявам нейния труд – Паралелно с тази работа вървят разговори в съвета. Работата на госпожа Могерини също ще представи своя доклад пред съвета. Всичко това е много важен принос от Европейския парламент, който очертава предизвикателствата в нашите съседни региони на юг и на изток. Подчертават се основните ни ценности и начините по които ние смятаме да се справим с различни предизвикателства и да работим с отделните актьори на международната сцена. Сега давам думата на госпожа Кълнете, за да представи своя доклад. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, вие <clears throat> сте получили проекто доклада, който ще обсъждаме днес, Европейският съюз в променящата се глобална среда. Ние се надявам да изготвим в крайна сметка един добър документ, който да отразява позицията на Европейския парламент. Надявам се през април докладът да бъде одобрен в пленарна зала. Искам да благодаря на моите колеги, които направиха много важни предложения за проект от доклада. Благодаря особено на госпожа Мари за нейния изключителен принос към проект от доклада. Ние всички разбираме, че една глобална стратегия за европейската политика на сигурност и външна политика е много трудна работа, но е много полезна работа тъй като все още има много различия между нас. Скептиците казват, че Съюзът по принцип не е в състояние да е, мисли, да действа стратегически. Ето защо искам най-напред да се обърна към нашите вътрешни ограничения. Най-напред ще спомена липсата на политическа воля да действаме единно като съюз и да използваме всички налични възможности, инструменти, за да постигнем нашите външнополитически цели. След това ще говоря за разходите в областта на отбраната, липсата на синергии и сътрудничество. Ще спомена недостатъчното сближаване във вътрешните и външните ни политики. Всички ние знаем, че заплахите, идентифицирани в в стратегията на Европейския съюз от 2013 година са все още въжат, но имаме и нови външнополитически е, заплахи, като кибер, кибер атаките, уязвимостта на Съюза като цяло, прекрояването на граници от външни сили. Има промяна в економическия и демографски баланс. И накрая <clears throat> искам да спомена ребалансирането от страна на, на, на щатите по отношение на Азия, <clears throat> когато говорих с моите колеги и други заинтересовани лица, е, в тези разговори се запитах на какви са стратегическите интереси на Съюза, какви трябва да са нашите приоритети, какви инструменти трябва да бъдат приложени и какви ресурси трябва да бъдат Разпределение какъв да е нашият подход по отношение на външната политика. В своя доклад аз исках да обединя географски и тематичен подход и да се опитам да уточня приоритетите и целите ни. И накрая се спрях на три приоритета – е, като всеки от тях може да подслони у себе си няколко цели. Сега за приоритетите. Първият приоритет бих нарекла общества ценности в Европейския съюз, устойчивостта на Европейския съюз, неговата гъвкавост. За това става дума тук. <clears throat> Това означава че трябва да развием, да създадем въоръжени сили в Европейския съюз, които да допълват НАТО и които да могат да изпълняват е, отделни самостойни операции в и извън Европейския съюз. На следващото място предлагам е, стратегия за сигурност и стабилност в съседните ни държави и региони. Ние имаме ангажимент към разширяването на Европейския съюз и тук трябва да се съсредоточим върху предотвратяване на кризи. Тоест, това означава да обвържем вътрешната и външната сигурност. Това означава да обвържем економическото развитие, идентичността и сигурността. Третият приоритет е по-силна Европа основаващ се на върховенството на закона. Тук имам предвид паричната система, промените в климата, киберпространството и економиката. Това означава управляване на беженските потоци изправене с основните първопричини за тях. Основно, основен акцент пада на Африка. Сега по отношение на инструментите. На разположение имаме много инструменти, които са заложени в нашите договори, но те не са винаги приложими, т.е. не се прилагат и не се използват винаги. Имаме инструменти за защита, за отбрана, за гъвкавост, имаме много странни инструменти, имаме институционални инструменти и накрая искам да кажа какво може да даде Европейския парламент като добавена стой, стойност. Госпожа Могерини полага много усилия, външната служба също, те правят глобални стратегии за нашата защита и отбрана. Първата добавена стоеност е клаузата за преосмислене, преразглеждане. Аз пр... смятам, че едно преосмислене трябва да се прави на всеки пет години и да се координира с комисията и парламента. Това ще ни по помогне да, да видим дали нашите приоритети и цели все още, все още въжат и дали реалността, в която се разгръща Европейският съюз, съответства на целите. На второ място, добавената стойност на Европейския съюз – се състои в идеите, които дава Европейският парламент. Европейският парламент е парламентът на Европейският съюз и е, действията на съюза би трябвало да бъдат разглеждани в контекста на мониторинга от страна на парламента. Трябва да има и повече сътрудничество и консултации с националните парламенти, което ще доведе до по-голяма отговорност от страна на на държавите членки. И накрая, е, Европейският съюз е съюз е на гражданите. Трябва да комуникираме по-добре с гражданите. С интерес очаквам вашите е, предложения. Аз ще бъда много отворена към тях и ще се опитам да ги използвам и да ги включа в този проект доклад. Благодаря. Благодаря, Сандра. А сега Откриваме дискусията. Най-напред давам думата на госпожа Негомеш, докладчик в Сянка. Благодаря. Искам да благодаря на Сандра Канете за е, добрата основа, добрата работа, която е извършила. Наистина с удоволствие бих допринесла към изработването на цялостния текст. Наистина мисля, че е много важно да се говори за политическа воля. Някои от проблемите са свързани именно с слабото ръководство. Нямам, ням, не визирам никого конкретно, но политическата воля наистина е важна. Освен това, трябва да помислим за ограниченията. Виждам, че даже тази версия на текста е доста ограничена. Изменения ще, ще трябва да се направят. Мисля обаче, че, може да, че нашия текст ще е добро допълнение е, към доклада на госпожа Могерини. Би било хубаво да уточним някои конкретни елементи, например, по отношение на инструментите CFSP и CSTP. Е, тези инструменти не бяха използвани до момента достатъчно добре. Някои от инструментите се използват, но те могат да се използват още по-ефективно. Ние имаме добър опит в комисията СЕДЕ, а именно по отношение на финансирането на CSDP. Харесва ми начинът, по който Сандра описва новите предизвикателства и заплахи. Ние трябва да препотвърдим е, нашите интереси, нашите приоритети. Трябва да сме по-ясни в езика който, и формулировките, които предлагаме. for those objectives which we have. I particularly think и тук мисля по-специално за областта на сътрудничество с НАТО. Тук трябва да намерим баланс, защото това е възможност за нас да е, инвестираме в нашата сигурност и отбрана. Има области, където НАТО не би навлязло. И тук именно трябва да надградим над нашата сигурност и отбрана. Трябва да ги укрепим и съответно формулировките трябва да са достатъчно силни. Освен това, вътрешните аспекти те трябва да бъдат изяснени. Защо имаме всъщност чуждестранни бойци? Това са хора, които са загубили е, права за гласуване, отчаяни и обезверени са. И те стават жертва на <clears throat> хора, които ги вербуват. Имаме дискриминация, имаме неравнопоставеност и не бива да загърваме тези проблеми, когато говорим за обща стратегия. Сега за нашите съседни региони. Не може да говорим за миграционна криза. Трябва да признаем, че ние се намираме в най-голямата миграционна криза след Втората световна война. Имаме повече. Имаме много отговорност, не само морална, а и правна отговорност към беженците. Не може просто да замъгляваме този проблем. И да говорим просто за обща миграция. <clears throat> Сега за основаното на правила <clears throat> управление. Наистина, трябва да помислим за ролята ни в съвета на, на, Със съвета на сигурност. Тук може да сме по-ясни. На фона на всичко, което се случва в света. Ето, възможност ни дава Брексита да говорим в съвета за сигурност за тези неща. Може да, това може да ни даде и възможност да направим функционирането на съвета за сигурност по-ефективно. Може да помислим за реформа на съвета за сигурност защото в крайна сметка става дума за нашите съседни региони. И накрая. Трябва да погледнем нашите собствени проблеми, нашите системни проблеми, нашата роля в борбата срещу корупцията. Е, имаме, ние сме загубили контрол над финансовата система и това не е само европейски проблем. Това е, е много свързано с глобалното управление или по-скоро липсата му. А, и това е, това е един от факторите, които произведоха кризата. И другите кризи, не само финансовата криза. Да, ние имаме отговорност към нашите съседи. Според мен трябва да се съсредоточим върху целта на критерии като копенхагенските критерии. Независимо дали ще има, дали ще има разширяване или не. Това е двупосочна линия, която ние следваме с нашите партньори. Но тези критерии са свързани с нашите ценности и имаме нужда от едни условия, които да създадем за развитие на, един, на, на едно по-стабилно, по-сигурно, е, по-сигурни съседни региони, а и по-сигурен и мирен свят. Надявам се текстът в последствие да бъде прият от парламента. Мадам Алио Мари. Думата има Госпожа Лио Мари, благодаря. Най-напред искам да поздравя Сандра за свършната от нея работа. Работих с нея от началото на този доклад и следователно нямам какво особено да добавя. Докладът повдига два типа въпроси. Първо, дали Европа иска да бъде не само економическа, но и геостратегическа сила. Това включва два подвъпроса. Иска ли в Европа да разполага с възможности да защитава територията си? Също така да защитава своята територия, своите граждани и своите интереси. Ses intérêts environnementaux, ses intérêts. Дали иска да защитава своите економически, културни интереси, интерес свързан с сигурността. Втория подвъпрос е европейците се притесняват от това, което, се, свъз, което става извън границите. Ще бъде ли съпричастна към това, което се случва извън границите? Ще бъде ли съпричастна към разширяването на правата на човека? Ще бъде ли съпричастна към мира на света и готова ли е да си осигури средства. Това е въпрос на политическа воля, но и въпрос на средства. От тази гледна точка, тук бих, бих използвал по-различна формулировка за НАТО. Ние сме първия участник в НАТО, когато се изпращат военни операции. Ние сме първият участник в финансирането. Ние сме НАТО и заедно с това сме стълпи. Въпросът е дали като такива можем да извършваме с конкретни дейности, което аз мисля конкретните дейности могат да, се, могат да допълват тези на НАТО, могат да подпомагат НАТО. Но нека да напомним нашето място в рамките на НАТО. Вторият въпрос, освен политическата воля и средствата, е дали сме готови да си осигурим необходимите кредити за защитата в е, широк смисъл, защото има опит е, за посегателство срещу нашия суверенитет и функционирането на държавите ни. Готови ли сме да си осигурим нужните средства, ако искаме европейска отбрана? трябва да имаме възможности да предогаждаме кризите. Това са големите въпроси, които поставя доклада на Сандра. Въпрос, който трябва всички ние да си зададем. Благодаря, госпожо Льозинг. Благодаря, ще говоря на немски, моля, служете си слушалките. Благодаря, госпожо Канете за вашия текст. Искам да ви благодаря и за това, че говорите и за парламентарния контрол, и за сътрудничеството с националните парламенти. Е, благодаря за това, че давате на тези теми специална точка. Ние подкрепяме една, един истински парламентарен контрол, особено в областта на външната политика. Но контролът не би трябвало да се ограничава като задължение за отчитане. Освен това, смятам, че параграф 10 е много важен, а именно параграфа, в който се говори за многостранната дипломация. Тази дипломация обаче трябва да е наистина включваща и правилата за, за глобалния ред трябва да се опират на Общото събрание и на хартата на ОНЕ. Тези правила трябва да се обвързващи за всички. Що се отнася до останалите точки във вашия доклад, е, не е изненадващо, че ще има разнобой и, раз, и различно тълкуване. Ние сме <clears throat> против милитаризацията на Европейския съюз и неговото въоръжаване. И тук имам предвид, е, трябва да заложим на сътрудничеството с НАТО. Това за нас е игра с огън и особено когато виждаме какво се случва на изток от нас. 2% от БВП за военни цели, това го отхвърляме. Освен това, не смятаме, че трябва да се увеличат и средствата за военни изследвания, особено когато, във времето, когато липсват пари за социални мерки. <clears throat> Особено когато социалното неравенство в Европейския съюз нараства. Е, Госпожа Канете, вие сте прави когато в параграф 8 говорите за сътрудничеството с нашите съседи. Това сътрудничество трябва да бъде укрепено и развито, за да се създаде мир и стабилност. Но, мисля, че трябва да има преосмислене на политиката за добро съседство, а именно в посока на е подкрепа на социалното и економическото развитие. Трябва да се отделим от неолибералното развитие на, на пазарите, защото то главно облагодетелства местните елити. <clears throat> Ана Гомеш говори и за това колко е важно да се е, преборим с първопричините на конфликтите. Така е. е според мен анализът на причинно-следственият анализ не е достатъчно задълбочен, той е прекалено едностранен. Няма анализ за това до каква степен европейската политика създава по-скоро проблеми, отколкото ги решава. Според мен, до моментната, до сегашната външна политика на Съюза допринася а, за създаването на проблеми. Ще спомена само само търговията за, само споразуменията за свободна търговия и износа на оръжия. Смятам, че Европейския съюз трябва да поеме <clears throat> ролята на посредник, а не да върви по пътя на, на, на интервенционизма. Тези точки за нас са проблематични. и Ще излезем с определени изменения. Благодаря ви. Благодаря, госпожо Люсинг. Сега искам да дам думата на нашия колега Милан Мон. Моля. Благодаря, господин председател. Аз също Мога да поздравя госпожа Каниете за изготвения от нея доклад. Темата е много важна и всъщност е актуална, като се има предвид е, необходимостта от укрепване на гласа на парламента в рамките на доклада на госпожа Могерини за срещата на върха през юни. Целта на този доклад е много амбициозна. и може би ще трябва да се откроят по-ясно приоритетите, защото когато имате пред себе си доклад от такова измерение, почти енциклопедия, трябва ясно да се очертаят приоритетите. Тя е посочила темите на отбраната като приоритетни. Европейската служба за външна дейност обаче има много други задачи, освен политиката на отбрана и може би за това има и някои дефицити в политиката на отбрана. Заплахата от ислямска държава, ситуацията в Сирия или в Украина, това, което се случва в Мали и така нататък, аз разбирам, че темите на отбраната и сигурността са получили приоритет в този доклад. Обаче трябва да ни е ясно, че Европейския съюз не е военен алианс и няма такива цели, поради което не е толкова лесно да се намери добрия баланс тук. И когато погледнем член 3.5 от договора за Европейския съюз и целите на Европейския съюз, се вижда, че тук е, се поставя акцент върху закрила на европейските граждани. Госпожа Канете посочва интересите, принципите, правата на човека. По тази причина трябва да се избегне при този доклад. аз мисля за госпожа Могерини и други читатели на доклада, трябва да се избегне е, липсата на баланс. Също и във връзка с отбраната. Съгласна съм, че е необходимо, ако желаете да бъдете глобален актьор, да бъдете първо регионален актьор, поради което трябва да се оцени регионалната ситуация в съседство на Европейския съюз. Аз съм част от онези, които смятат, че Европейския съюз трябва да си поставя глобални цели също. Има членове на Европейския съюз, които са членове на съвета за сигурност и то постоянни членове. Обаче има и други, които в дългосрочен план, е, например Испания, също си поставя глобални цели, е, насочени да речем към е, Латинска и Южна Америка. Европейския съюз трябва да действа в сферата на външната политика, но не само на е, политиката на съседство. Има още много други аспекти на тази политика. Освен това, за суровините, от които сме зависими, Независимо какво се случва в света, това не е толкова отдалечено от нас, поради което трябва да развием глобално мислене. Разбирам всичко това, разбирам, че не е толкова лесно всичко това да се общи в един доклад, поради което се опитвам да посоча, че госпожа Канети трябва да постави приоритети, но както казах, доклада е с енциклопедичен характер и такъв трябва да бъде, но след като в него се включва толкова много детайли, ще бъде наистина трудно трудно да се обхване цялото. Аз ще внеса някои изменения, за да се придаде до някъде насоченост на този доклад, но смятам, че той като такъв е мисия невъзможна, защото там са включени много характеристики на регионалната политика, политиката на отбрана, економика, околна среда, човешки права, търговия всичко това са важни неща, но да се обобщете е много трудно. Въпреки това, благодаря ви много, госпожо Канете. Поздравявам ви за изготвянето на този доклад. Ще се опитам с моите изменения да внеса и моя принос към доклада. Жалко е, че толкова важен доклад, за който се борихме на разширения състав на бюрото, не се обсъжда от толкова колеги, по-малко от една четвърт от тази сутрин, тъй като той ще определи рамката на дейността ни през следващите месеци. Аз лично смятам, че е важно да се подчертае значението на Европейския съюз. Очевидно е, че във външните ни отношения – ние имаме добавена стойност в сравнение с други международни организации. of migrants, human trafficking, post-conflict stabilization. Uh, victim rehabilitation, women empowerment, disarmament, demining, etc., etc., series of activities where I think our global contribution would be stronger. Драга Сандра, благодаря за този доклад. Благодаря на всички, които участваха. Сега ще ти дам думата, за да обобщиш дебата. И след това ще дадем на, ще кажем на колегите сроковете. Благодаря на всички, които споделиха първите си впечатления от а, проекто доклада. Няма да коментирам предложенията ви, очаквам да постъпят под формата на изменения. Аз бих искала да включа всичко това, което може и искам да има добре балансиран документ. Знаете, че проектът има определен брой характеристики. Всички заедно можем да включим онова, което според вас липсва на доклада. Благодаря, Сандра. Крайният срок за внасяне на изменен 22 е февруари, по-малко от една седмица от днес. Гласуването ще бъде на 15 март в комисията и очакваме да се гласува в пленарна зала 11-14 април успяхме да се вместим в предвиденото време за днес. Ще се видим следващата седмица. Благодаря, довиждане.